Надявам се някой от АНП да е тук, но няма. Независимо от това, обаче започваме. Осма точка от дневния ред е свързан с ресекюритизацията и политиките за възнаграждение, капиталови изисквания за търговските портфели, за пресекюритизация и надзорния преглед на политиките за възнаграждение. Талин Макарти има думата. Благодаря, госпожо председател. Това, което искам е да направя един общ преглед, за да мога и да изслушам колегите и докладчиците в сянка и колегите, които се занимават с тази тематика. Най-вероятно сте запознати с а, финансовата криза, която потикна този доклад. Това означава евентуално по-голямо участие и на банките, и на големите дънакоплатци 2-3 трилиона са необходими, за да се спасят а, банките. Всичко това дойде от обществения сектор. Европейската комисия и Г12 направиха една голяма програма за разрешаване на тези проблеми. Като дневния ред означава да се въведат такива изисквания, така че търговските банки на дребно да могат да бъдат обявявани в несъстоятелност, без това да изисква публично спасяване на тези банки, след това заплащанията да не из... са част от капиталовите изисквания и да има един конкурентен финансов сектор, в случая банковия сектор. Какво се включва в тази директива? Заплащанията, възнагражденията, освен това, комисията прие това предложение през юли 2009 година и то е част от една постоянна програма за прилагането на работата на комитета от Базел за банковия надзор. Там има и глобални правила за банковия капитал. Сега това предложение е изменено в съвета. Голяма част от вас силно сте изчели текста на съвета, целта всъщност на тези изменения е да отрази работата на комитета от Базел от юли на седне и да се запишат правилата за финансова стабилност, както и а, различните правила, които бяха прияти от Г20 в Питсбург. Аз като докладчик не мога да кажа, че всичко е направено по тази тема и нямаме какво да променим. Напротив, имаме доста забележки в тази сфера. Основните елементи в предложените са свързани с засилване на капиталовите изисквания, що се отнася до капиталовите книги, висока ресекретизация на банковите документи, въвеждане на изрични правила и съответни надзорни мерки и санкции, що се отнася до политиката за възнагражденията, както и премиите и да не се насърчава неприемлив риск. Както знаете, премиите са голям проблем и политически и за обществеността, поне в Беденото кралство е така, където дори днес в пресата научихме, че правителството ще контролира а, премиите на Royal Bank в Скотланд защото те имат много, правителството има много акции в тази банка и съответно банката е против, защото те считат, че много хора ще напуснат банката и ще отидат в други конкурентни институции, където биха получили по-големи премии. Какво е въздействието на тази директива? Искаме инвестиционните банки да имат повече капитал като гаранция за своите инвестиции, като съответно дългосрочните перспективи да бъдат по-силно застъпени, отколкото краткосрочните рискове по отношение на техните принципи на инвестиране. Освен това, по този начин банките по-малко ще са изложени на риск от фалит. Изискванията от Базел пък означават, че 11,5% от допълнителен капитал ще, е необход... капитал ще е необходим за банките. Както знаете, те лобират и пред мен, и аз доста често казвам, че когато бях студентка, постоянно ходех в банката, исках да ми увеличат драфта. сега изведнъж, и тогава никой не ме приемаше, а сега изведнъж се окаже, че има 20 банкови менеджера, които тук ме обсаждат, за да говорят с мене. А, в еврозоната на 20 милиарда е достъпа до средства за тях и съответно те казват, че по този начин ще дават и повече кредити. Това трябва да се има предвид. JP Morgan съвсем наскоро направи един доклад, където казва, че те считат, че банките ще трябва да разпределят 3 до 4 10% от капитала за бектрейдинг. Смятам, че това не е толкова тежко, колкото някои организации твърдят в банковия сектор. Освен това се говори за бързината, с която се прилага тази директива казва се до края на 2010, трябва да се прилагат тези стандарти. Банките смятат, че това е прекалено скоро, много е бързо и ще окаже въздействие върху реалната економика. Част от лобирането е свързано с това, че те искат от нас постепенно да стават а, това въвеждане. Тоест, примерно, след като се погледне, след като се окаже, че има през 3-3 месечия положителен ръст на БВП, тогава чак да се въведат тези изисквания. Много, много от вас също говориха с мен а, по този въпрос. Европейската комисия иска да се, предлож... да се прилагат правилата от Базел. А, има една ограничена възможност да оказваме въздействие, защото повечето позиции са групирани около ресекюритизацията и а, съответната тръжна книга. Това е записано в съв... текста на съвета и на комисията. Но това е една възможност за нас пък да погледнем дали не можем да подобрим законодателството и а, с ваша подкрепа бих искала да видя там, където бихме могли ние самите да бъдем по наясно с това, което се случва и да не прилагаме нещата без да сме ги разгледали подробно. Ако погледнем други елементи в предложението, по отношение на ресекюритизацията, предложението на комисията следва работата, която вече е извършена по ресекюритизацията и директивата. Тя е одобрена през април и ще прилага нови правила, които са одобрени от Базел. Има само една разлика и това е предварителното изискване на, за одобряване на много сложна ресекуритизация, що се отнася до това. Предлага се един нов член, 1.2.2b, където се изисква предварително разрешение, а, когато има много сложни ресекуритизационни инвестиции, особено, що се отнася до високи капиталови изисквания. Тук ми се иска due diligence и в съв... текста на съвета държавите членки са против това предложение и го прем и са го махнали от компромисния текст. Ето тук ние трябва да решим дали сме съгласни или не или искаме предложението на комисията. Що се нас до търговските портфейли? Банките не могат да използват собственици модели, за да доказват един вид, че техният търговски портфел е гарантиран. В Базел се постигна допълнително съгласие за изключване на корелационното търгуване от новите изисквания, като се изисква използване на банкови модели. Е, най-вероятно, не знам дали знаете или всъщност може би и по-добре от мен знаете какво е корелационното търгуване. Това се използва от корпоративни а, е, фирми, за да управляват своите рискове и затова не трябва да, ги налага, да го облагаме с високи налози. Съвета иска това да се включи, а, е, за да не се а, слага по тази шапка и корелационното търгуване. Не знам дали сме съгласни с съвета или имаме друга позиция в тази сфера. Мисля, че голямата част от регулаторите смятат така. Базо смята, че този тип търгуване трябва да се изключи. Дали е, всъщност се спорят дали собственото моделиране на банки за преценка на риска трябва да се използва или не. Още нещо това няма да бъде одобрено в Базел, докато не се направи проучване, което ще стане 2 юли. Следователно няма да имаме представа какво се случва на търговските, в търговските борси. Посредством а, този процес ще можем да коригираме случаите се в Базел. 5 до 10% може да е промяната. Хората от отрасла ми казаха, че не са доволни от 8% те считат, че техният достъп до такъв тип търговане ще бъде увредено и ако Базел приеме по-ниска стойност от около 5%, то тогава какво ще правим с тези 8%? Въпросът за отрасъл също е датата за прилагане. Казаха аргумента, че е трудно да се въведе всичко това в края на 2010 година, като имат предвид ангажиментите, които са поети в Базел. Те казват и се прави в някои случаи, че е необходимо няколко стоти милиарда евро, от които те бъдат събрани следващите 12 месеца и те считат, че това ще окаже въздействие върху подаването на кредити или пък ще блокира финансовия сектор на Европейския съюз, както се изразиха те. Също така те казаха, че САЩ няма да при, е, приеме и да прилага тези изисквания от Базел, което пък ще доведе до арбитраж. А това е моето становище и изразих съответно и становищата на всички, които лобираха пред мен. Това не са всички въпроси. Оставил съм възграждението за надкрая, защото може би това е най-политическия въпрос и аз лично считам като политик, е, че от нас се очаква като законодатели да поемем стрипни инициативи, свързани с възнагражденията. Много работа е свършена. Борда за финансова стабилност публикува своите принципи за възнагражденията през септември 2009 година. Те са потвърдени от лидерите в Г20 в Питсбург. Идеята е да не се насърчава поемането на рискове и да се отслабват финансови институции. Това трябва да се прилага към всички възнаграждения на съответни служители, чие, чието решения могат да окажат въздействие върху поемането на рискове в съответната финансова институция принципите трябва да бъдат следвани, независимо дали ще навлизаме в подробности или не. Тези принципи са добро управление, компенсация и капитал, оповестяване и надзор. Това, което направи Европейската комисия, всъщност, а тя го направи, между другото, преди предложението, което излезе и основава работата си върху доклада на Ларозие, като казва, че възнаграждението трябва да се основават на резултати от работата, не трябва да са гарантирани и трябва да бъдат разпределени за определен срок от години. Това се отнася за целият финансов сектор от април 2009 година. Но по-рано тази година това беше основата за текста за възнагражденията в предложението за директива CRD 3 където има разпоредби за санкции, финансови и нефинансови мерки, както и увеличаване на санкциите при капиталовите изисквания. Текста на комисията изисква СЕПС, които би трябвало да бъдат управени спрямо EBA, новият банков орган, който трябва да направи своите указания и от тук насетне. Текста на съвета. Тук се транспонират принципите записани в FSP, Дават се съответни подробности по мерките, които са свързани с структурата на възнагражденията и от това те да са свързани с поемането на рискове от друга страна това, че премиите не се гарантират, поне 50% от, всеки един, от всяка една премия трябва да бъде в акции, а не в кеш и то в определен период от време, за да може да се имат предвид дългосрочните перспективи на институцията, която се поемат рискове от тези лица, които поемат рискове. А, минимум е 3 години, трябва да преценим дали 3 години всъщност са подходящия срок. Някои ми казаха, че част от тези инвестиции са дългосрочни, така че могат да дадат а, своите резултати от 5 до 7 години когато е огромна сумата, поне 50% могат да се отложат и може да се отнеме или да се вземе обратно част от сумата, когато лицето работи в дългосрочен план по-зле, отколкото се очаква от него. те не могат да поемат стратегии като хеджинг или за страховане, за да се намали въздействието на това законодателство. Съвета слага и други изисквания, свързани с прозрачността и управлението, но това са сфери, които, върху които трябва да се фокусираме, особено, що се отнася до редовното оповестяване на данни пред обществеността, що се отнася до а, акумулираната сума, която се изплаща като възнаграждение на директори и средни менеджери, които оказ... чието решение оказват въздействие върху работата на банката. Съответно, което пък от друга страна не трябва да оказва въздействие върху капиталовата база. Исках освен това, колеги, вие самите ще го погледнете, но аз а, съвсем подробно пък разгледах текста на ФСП и този на съвета, мисля, че има някои различия, някои сходства. Понякога съвета като че ли е предприял по-строги мерки или пък въобще не е дал разпоредби, що се отнася до фирми, които са били спасени с обществени средства. Не е ясно дали това се прилага за всички или пък само за някои, при които има отложени плащания. Мисля, че е по-слаб текста на света от този на ФСП. Може да видите какво случва в държави членки защото се предприемат действия в някои държави членки, например в Обединеното кралство, нашия орган по финансовите средства предприема действия, също във Франция, в Холандия, в Швейцария, всички са предприели действия. Във Франция, например, поне 50% от премиите се отлагат за 3 години и тези 50%, които се изпращат като дялово участие, трябва да не могат да се продават поне още 3 години. А, 100% от годишната заплата може да е премията на членовете на бордовете, но в Холандия нещата не са задължителни. Има държави членки, които предприемат собствени действия, което пък не означава, че трябва ние да се ограничаваме тук до това, което е записано в текста на съвета или в ФСП. И за да приключа. Има някои изследвания, които са направени в Обединеното кралство. 87% от обществеността счита, че трябва да регулираме възнагражденията и това означава, че хората много се безпокоят от този въпрос и мисля, че ние трябва да работим също по тази тема. Дадах ви най-обща представа. Надявам се, че не съм пропуснала много неща, макар че съм, тъй като не можах да покрия всичко. Надявам се вие да повдигнете други въпроси и по имейл и така нататък с колегите докладчици в Сянка да ми изпратите информация, защото искам да го запиша, да го изпиша, извинете, всичко това другата седмица, за да мога да го изпратя за превод и на 18 януари да го обсъдим. Um, Благодаря, колеги. Благодаря, Арлин. Имаме малък проблем, защото след 3 минути трябва да започне изслушването, но трябваше да проведем обмен на мнение по този въпрос за да можем да продължим по график с този доклад. Аз съм докладчик в сянка за АЛДЕ. Господин Пулман също поиска думата. Смятам да приключим с списъка, освен ако господин Карас също не иска да каже нещо. Ако той дойде и иска да вземе отношение тогава, ако той не дойде, ще дадем думата от думата на ЕНП на някой друг. И така, продължавам с моето изказване. Относно директивата за капиталовите изисквания номер 3, това е една от многото мерки, които се предвиждат в резултат от кризата. Да имаме повече капитал за справяне с бъдещи проблеми. Търговските портфели не бяха достатъчно покрити с капитал и, може би за това бяха следвани твърде рискови стратегии с цел бързи печалби и бонуси. И това е част от причината за кризата. Знаем, че рисковете, свързани с търговските портфели, не са решени както трябва. Има големи експозиции, както беше и при директивата CRD-2. Предложението, което е пред нас, не обхваща всички проблеми, свързани с търговските портфели. Ще са необходими някои допълнителни мерки. Трябва да се опитаме да изменим това предложение, за да отчетем този факт. Колегите вероятно ще направят предложение в този смисъл. Трябва да се прави по-голямо разграничение, обаче, между търговия между клиенти и собственици. Тази разлика трябваше, вероятно, да се отрази по-добре в банковите паспорти. Може би това да стане в бъдеще. Аз съм сред хората, които вече изразиха тревога за това, че се увеличава банковия капитал, когато те имат нужда да финансират а, реалната економика. Има някои промени в капиталовите изисквания и по мое мнение това е от първостепена важност и е свързано с поведението. Търговските портфели са свързани с риск в реално време и това беше ли в същото звено предвид. Следва също да отчитаме, че може би в началото на 2011 ще влезе в сила тези разпоредби. Долу-горе по същото време ще влезат в сила и e CRD-2. Базил 1 също предстои да се въведе в някои страни. Може би трябва да вземем решение дали тази дата е подходяща или не, за да имаме пълната картина. Сега за възнагражденията. Съгласна съм с предложенията, свързани с възнагражденията. Мисля обаче, че можем да подсилим някои от изискванията. Аз не съм за поставянето на тавани, защото те могат да бъдат заобикалени, както се правеше в миналото в някои случаи. Трябва да има силен политически отзвук. 22 хаш говори за отчитането на риска за ликвидността. Те могат да се отчитат понякога като разходи, приспаднати от печалбата. И трябва да има повече от 40% печалба, Понякога голяма част от тази печалба отива за хора, които не са поели никакъв риск. Така че аз не виждам оправдание за тези премии. Не считам, че те трябва да имат непропорционален а, дял. Трябва да се отчита разхода за набирането на капитала, на базата на който става разпределенето. И така, ако има добри основания, ако някой действително има много добри резултати, това трябва да стане при пълно оповестяване. Знаем, че има големи премии и че потенциално големи печалби могат да се изплащат само защото имаме ниски лихвени проценти, които се поемат от данакоплаците. Премиите трябва да се предлагат за резултати, които са над това, което предлага пазара. Трябва да бъдат оправдани тези високи премии. Не само да се посочва методологията, която се използва за разпределението им. Не виждам а, причина защо да ни посочим а, кои да бъдат получателите. Аз не съм съгласна с аргумента, че по този начин най-стойностните менеджери ще напуснат. Дори това да е така, може би това е цена, която се изтрува да се плати, защото нещата не могат да продължават по този начин вечно. Относно разпоредбите за ресекюритизацията, ние се занимахме с този въпрос и в CRD-2. Предложенията в проекта на комисията не са в духа на пропорционалността, въведен от парламента относно due diligence. Due diligence не идва от Базел, въвежда се от комисията. Но понякога и с това се прекалява. Мисля, че трябва да се е, направят промени, да отчитаме това, което вече е предвидено в CRD2, да бъдем повече в синхрон с предлаганото от съвета в връзка и с новият орган за надзор върху банките и да бъдат обхванати всички сложни активи, не само ресекуритизацията. Така че да се получи един по-добър пакет, върху който да работим. Аз е, съм разтревожена от е, това, че често се прибягва до модели. Трябва да отчитаме, че надзорните органи трябва да могат е, сами да развият способностите си и сами да моделират своята дейност. Това трябва да се предвиди за бъдеще. Това исках да кажа към момента. Сега искам да дам думата на Форд. Благодаря. Приветствам голяма част от работата, която е свързана по отношение на премиите. Радвам се, че CRD обхваща този въпрос. Първия проект на съвета изискваше повече работа, което беше свършена по време на срещата на 20 и на съвета. И това е отразено в новия проект. Много хора ми казват, не считате ли, че ще има и растеж в обществото и ако това е така, хората трябва да се стремят към лично богатство. Да, така е, но е несправедливо в отрасъла на финансовите услуги да имаме структура на премии, която да позволява да се предприемат а, такива рискови операции с пари на дънакоплаците. Тези, които трябваше да действат като спирачка в организацията, в кредитните отдели, например, в някои случаи са възнаграждавани за риска, който поемат, а не за предотвратяването на риска. И аз приветствам голяма част от предлаганото от съвета. Не институциите са тези, които вземат лошите решения, а хората, които работят в тях. Затова е важно възнагражденията да отразяват приноса на отделните служители. Аз съм за това да има собствени правила за банките. Държавите членки трябва да имат собствени правила. Не трябва да има една стандартна платформа за всички. Например, Обединеното кралство и други държави членки не искат да изчакат следващата година, те искат сега да предприемат действия, защото за много институции тази година беше време, в което те реализираха доста приходи, защото бяха наляти толкова средства на дънокоплаците на финансовите пазари. Аз разбирам защо има разлики между държавите членки. Но когато говоря с обикновените хора, до толкова, доколкото те считат, че те са заемодатели от последна инстанция за финансовите институции, тези институции трябва да държат сметка за премиите, които плащат. И мисля, че това е важен въпрос, с който трябва да се съобразяват финансовите институции. Относно данъка върху транзакциите, ако данъкоплацията Данакоплатецът ще бъде този, който ще осигурява тези премии в бъдеще, ние трябва да отчитаме какви рискове се поемат срещу тези средства. Има важни въпроси, които са свързани с това, на кой етап трябва да се увеличи капитала. Европейския съюз малко избървазва от Базел и има основания за това. Ние се нуждаем от повече капитал в търговските портфели. Трябва да направим така, че да си извлечем полуки от секюритизацията и тази секюритизация в бъдеще да става на базата на повече капитал. Относно секуритизацията, банките не могат да залагат бъдещия капитал на базата на грешки от миналото. Банките трябва да съберат нужния капитал, а не да разчитат на лошите активи от предходни периоди. Трябва да се осигурят и средства за реалната економика. 150 милиарда са загубени от операции от този характер. Относно търговските портфели, има три различни вида капитал. Има традиционния модел, рисковия капитал с натрупване. Всички тези елементи се обединяват. В някои случаи това може да означава, че дадена институция трябва да държи повече капитал, ако актива е бил а, учетоводен по определен начин. Понякога се укриват активи, те не се посочват като загуби на пазара, така че не са ясни реалните позиции на банката. Оценката на въздействието на BIS може да засяга около 11,6% от банките на еврозоната, което е значителна част от брутния вътрешен продукт на еврозоната за следващата година. Банките трябва да имат повече капитал. Можем ли обаче да искаме от тях 2% от БВП, без това да се отрази реално на реалната економика. Трябва да се направи нова оценка на въздействието на Базел. Провеждат се консултации, вероятно ще излязат резултатите през януари. Ние трябва да се вслушаме в това, което се казва в Базел – и да направим така, че да има промяна. Капитала да се разпределя на базата на тези позиции, които са предвидени в Базел. И на следващо място регулаторния арбитраж. Това е глобална индустрия и ако караме европейските банки да намалят а, своите а, балансови отчети, трябва също да има и съответни мерки, които да се вземат в САЩ. Ние не трябва да отиваме твърде далече. Трябва да поставим нещата в глобален контекст, да видим каква е оценката на въздействието на Базел така че правилата, които ще въведем утре, да не предизвикват да ни предизвикват влияние на минали грешки върху реалната економика днес. Паскал, искате ли да се изкажете? <coughs> Искам да въведа малко езиково разнообразие в този дебат. Но няма да го правя дълго, защото мисля, че вече закъсняваме за изслушването, а изслушването е изключително интересно. Но тъй като това е първа размяна на мнения, няма да говоря дълго. Искам само да кажа, че от политическа гледна точка групата на зелените ще подкрепи всички предложения, дали от комисията или от съвета, няма значение, за да се засили максимално контрола на рисковете поети от банките. Установявам, че в тази директива сме способни да изложим цифри, свързани с контрола на собствените капитали крайна сметка е доста парадоксално, че сме способни да извадим такива цифри, когато говорим за банкови, банките, а не за хедж фондовете. Говоря за вчерашния дебат, господин Гозес го няма, но действително трябва да направим някаква връзка. Парадоксално е да контролираме повече банките, отколкото това, което представлява по-силен риск, именно хедж фондовете. Сега, второ по пресекюритизацията. За нас е абсолютно ясно, че се питаме каква е обществената полза от тази сложна секуритизация на продуктите. Знаем много добре, че това е едната е, от причините за кризата. Ясно е, че никой нищо не разбира, че в крайна сметка има рейтинги от тройно А, без да се знае какво, какъв е продукта отзад. Така че според мен е съвсем нормално просто да забраним сложната секюритизация и пресекюритизацията. Така че според нас все още нещата са недостатъчни, макар че знаем, че законодателната инициатива е доста ограничена в рамките на тази директива, но въпреки това искаме да знаем дали е възможно парламента или комисията, поне това желаем ние, да работим върху едно проучване на това доколко е изгоден такъв е, правен акт мисля, че е, не е ясно какви ще бъдат положителните последствия. Естествено, че ще има положителни последствия за самата финансова индустрия, обаче ние като законодатели сигурно не ни е това целта и не е това ъгъла, под който трябва да гледаме на нещата. И последно, мисля, че е изключително важно в рамките на тази директива да не се слушаме единствено в интересите на банките. Доста съм изненадан, дори съм шокиран, госпожо Макарти, когато казвате, че аз не говоря от името на банките и от лобито на банките, но просто ви казвам как, какво ми казаха хората, които говориха с мен. А тези хора явно са единствено банките, т.е. хората, които представляват банките. Вие цитирахте като альтернативни разговори само институциите. Така че, освен институциите, явно сте видели само банките. Така че не можем да се слушаме само в тях. Ние като законодатели трябва да се вслушаме в цялото общество, а не само е, банковата индустрия и трябва да сме бдителни в рамките на дебатите тук в парламента е, всички да са представени. Благодаря. Удо. Äh, Госпожо председател, времето напредва ще започне изслушването, но въпреки това искам да спомена две точки. Първо, искам да поздравя докладчика за прозрачното и изчерпателно представяне на въпроса. Тя представи това, което държавите членки вече са направили по въпроса. Мисля, че могат да се определят норми за разглеждането на този отрасъл за бъдеще. Искам да насърча докладчика да поддържа тази позиция. Това е твърда позиция. Ние не сме някакъв инструмент на комисията или на съвета. Ние не сме изпълнителен орган на Базел. Ние сме Европейски парламент. Така че ние ще издаваме закони така, както мислим, че трябва да бъдат тези закони и които евентуално да предотвратят бъдещите кризи. Предишната криза не можахме да я предотвратим, но защото не разполагахме с достатъчна законодателна база. С огромно очудване отбелязвам следното и ще говоря само за това. Що се отнася до секюритизацията и пресекюритизацията, става въпрос за изключително сложни продукти. Много добре знаем каква роля имат тези сложни продукти в финансовата криза. И помним все още драмата за ЦРД, за директивата ЦРД, когато се говори за резерва от секюритизацията. За това регламентирането, предложено от съвета, сега се предвижда да се премахне. Затова ми се иска, госпожо председател и госпожо докладчик. Когато следващия път можем да обсъдим всичко това, ви предлагам да чуем комисията именно по тези точки. Там, където всъщност предложенията на съвета подобряват текста на комисията. Мисля, че за следващия път може да се предвиди подобно нещо. Благодаря. Госпожо Георги, искахте нещо да кажете накратко ли? Благодаря, надявам се след моята намеса няма да съжалявате за това, че поисках думата. Съвсем накратко. Искам да съгласа с казаното от вас amit szeretnék föltenni a jelentéstevőnek én is gratulálok neki a kiváló munkához az Първият въпрос, който искам да задам, сега вече работи превода. Така че искам да задам един въпрос и да направя две е, бележки. Ето въпроса. Знаете ли дали има е, оценка на въздействието. Дали е изготвена оценка на въздействието? За въздействието на тази мярка върху предлагането на кредити. Защото председателката вече каза, че е, въпросът с капиталовите изисквания вече е на практика уреден, обаче ситуацията продължава да е нестабилна. Така че има ли оценка на въздействието в тази област? Този въпрос е изключително важен, защото трябва да разглеждаме това с оглед на е, конкурентната неутралност. Милиарди бяха инжектирани в финансовите институции и в крайна сметка това може да доведе до изкривяване на конкурентността. Сега тези институции имат капитал, разполагат с капитала, а други, които много добре си управляваха нещата, те нямаха нужда от такова наливане на капитали. И в крайна сметка, ако директивата за капиталови, капиталови изисквания 3 или 4 ни кара да затвърдим политиката, какво ще стане с конкурентната неутралност. Някои финансови институции получиха много пари, а в Централна Европа, например, имаше по-малко токсични продукти и банките бяха по-здрави. Затова се питам дали подобно увеличение на капиталите ще бъде честно изискване спрямо банките от Централна Европа. Втория ми въпрос е по премиите. Естествено, очаквам с интерес резултатите от края на годината. За сега сме на етап първа размяна на мнение, но наистина е, с любопитство очаквам е, годишните резултати и още една бележка, ако ми позволите. През пролетът 2010 пролетът 2010 ще настъпи много бързо – благодаря на колегите за ориентацията. Хубаво е, че сега ще мога да разгледам въпросите, които повдигнахте. Искам само да кажа на колегите от Зелената група, че не съм се срещала с много заинтересовани страни, само посочих у нези, които имат проблеми. Няма да сте изненадани, че най-приятно банковия сектор е този, който има проблем, тъй като регулаторните органи много се радват на това предложение, тъй като ще има по-стрикни правила и по-стриктен надзор. Но банковия сектор има проблем с този текстове, иска да се забави прилагането и това исках да представя на вас, що се отнася до това какви проблеми съществуват от които възникват, защото те казват не ни хареса това предложение. Други са много доволни от предложението. За отговора на госпожа Форд. И с това ще приключа, защото трябва да го обсъдим малко повече. Мисля, че е фундаментално решение за този парламент. Искаме ли ние да следваме о, това, което се случва по света, или пък Европейският съюз ще е този, който ще залага приоритетите в дневния ред на света. Ще, ще чакаме ли, докато, например, лятото 2010 комитета от Базел си направи оценката на въздействието, или пък искаме да направим собствена оценка на въздействието и вземем някакви решения, или пък ще продължаваме да казваме регулаторен арбитраж, значи нищо няма да правим, ще продължаваме да стоим стагнирано, докато чакаме международната общност да го направи. Мисля, че Европейски съюз трябва да води в тази сфера и те трябва да ни следват. И то да прокараме своя дневен ред посредством Трансатлантическия съвет, посредством нашата делегация с САЩ, възможностите ни за пътуване до Вашингтон, за да убедим, убедим и САЩ и други юрисдикции, че трябва да следват нашия пример, а не ние да казваме, ще, ние ще изчакаме, защото изчакването не е това, което иска обществеността. Както и да гледате нещата, да накоплатеца в крайна сметка ще е този, който ще плати сметката, ако възникне нова криза. Трябва да имаме подходящите системи, за да сме сигурни, а, че няма да има прекомерен риск. И имаме стратегии за възнаграждение, които да отразяват в крайна сметка прекомерния риск и това, което се случва с капитала. Голяма част от въпросите, които бяха повдигнати, а те бяха много интересни, от госпожа председател и от други, в доклада ще го обсъдя, сега нямам време. Благодаря, казва председателката, благодаря на всички. Извинявам се, че много накратко обсъдихме тази важна тема. Следващия път на 26 януари ще обсъдим, ако всичко върви както трябва. И така, продължаваме нататък с изслушването. Ораторите ще влязат. Извинявам се, че ги забавихме, но дневния ни ред е натоварен. Нямаше как по друг начин да подходим. Um, Благодаря. Искам да приветствам нашите оратори и да се извиня за това, че започваме по-късно. Това, което предлагам да направим, е да чуем презентациите и след това да преминем към въпроси. Най-вероятно ще имаме и отговори. Поради липсата на време ще видим как ще направим, но ще погледна първо колко човека иска да говорят и тогава ще обсъждаме всичко това. Имате автобиографиите пред себе си на нашите оратори, така че няма да ги чета. Ораторите ще се опитат да не говорят за повече от 5-6 минути всеки. Излъчва се по интернет това заседание. Целта е да се опитаме да разгледаме доколко е възможно да има такава, такъв данък върху транзакциите и в международен план, и в Европейския съюз, и евентуално да се види дали съществуват такива и ако съществуват, как работят. И сега по списъка, надявам се да е същия, първият оратор е от Генерална дирекция Данъчно облагане и митници на Европейската комисия Александър Видел. Видел казва. Председателката, можете да започнете, ако искате. И да ни кажете какво е становището на комисията. Благодаря, госпожо председател. От самото начало искам да кажа, че в комисията не работим за такъв данък върху финансовите транзакции или ДФТ а, и провеждаме просто дискусии вътрешен план, във външен план. Мога да ви кажа само какво се случва по-настоящем в тези дискусии а, сред различните служби на комисиите и особено какво се случва в нашата дирекция. Данъчно облагане и митнически съюз. Не знам как да сменям слайдовете. Успях. Първо. Всички си спомняме за данъка Тобин. Трябва да направим ясно разграничение между дискусиите в миналото по отношение на данъка Тобин, които включваха преминавания от една валута в друга. Сега сме в ново измерение. В случая говорим за финансови транзакции в глобален план. Важното, когато се говори за един данък и особено евентуалното изготвяне на такъв данък, е каква цел преследва той? За нас от основните мотори тук е фискалната консолидация и особено набирането на повече събирания и докъде този данък би увеличил а, сборовете и докъде може да накараме банковия сектор да си плаща в кавички и да си да върне средствата от е, субсидиите, които му бяха подадени посредством секюритизация. Що се отнася до по-доброто регулиране, съвсем ясно трябва да заявим, че като имаме предвид нашия анализ на съществуващите данни, има известни съмнения за въздействието върху финансовите пазари на един такъв данък. Не знаем до каква степен той ще окаже въздействие върху намаляването на спекулативните дейности, до каква степен ще окаже въздействие върху глобалната стабилна, е, финансова стабилност, е, непредсказуемостта на пазарите и така нататък, както и пазарната ликвидност. А, е, мисля, че един данък не е подходящ инструмент, ако искаме да постигнем целта, която заявих по-рано, или поне това не е един сигурен инструмент за постигане на тази цел. Вие като че ли предпочитате регламентирането и може би наистина това е един предпочитан подход към постигането на тази цел. Е, искаме, разбира се, повече приходи, затова разглеждаме такъв данък, искаме да има фискална консолидация, но тогава излиза въпроса къде ще отидат тези пари. Разбира се, първо те ще влязат в националния бюджет за фискална консолидация, но се разискват и други като например околна среда, развойна дейност, бюджета за, на Европейски съюз също е една альтернатива, където могат да влизат тези средства. Няма да влизам обаче в подробности. Искам само да посоча факта, че доколкото знаем, голямата част от приходите, поне в Европа, ще дойдат от е, Германия. Те имат най- те има най-големия финансов пазар с още една държава, където има най-много такива транзакции, къд като другата е Обединеното кралство, къде, така че те биха допринесли максимално при увеличаване на приходите. Това повдига някои въпроси, като например как ще се използват тези а, пари, споделянето на тежеста и така нататък. Потенциалът за приходи е голям. Има един австрийски институт ВИФО, който прави определени изчисление 283 милиарда при ставка 0.01% в световен мащаб, 130 милиарда евро за Европейския съюз, включая Швейцария и Норвегия в цифрата, която споменах. Тези цифри обаче може би са малко понадути. Има една грешка на слайда, извинявам се, там пише 2007, но трябва да се чете 2006. Там се дава голям обем и голяма стойност на търгуването на пазарите, което не е потвърдено като продължаващ процес по-настоящем и дори в момента виждаме, че има спад определени хипотези за намаляване на търговията са прекалено оптимистични. И ако погледнем другите странични ефекти, особено имайки предвид регламентацията, която влиза в сила на финансовите пазари, то това също може да намали обема на търговията и потенциалите за вземания. Всички тези цифри са изчислени на базата а, на а, еднакво третиране на всички пазари, пък пазарите са различни. И това, което не е отчетено, е въздействието върху други приходи например, може да има въздействие върху, например, данъците върху печалбите. Какво означава това по отношение на изискванията на изграждането на един данък или един налог? Първо трябва да има критична маса, т.е. трябва да имате приложено поле, което да е достатъчно значимо и що се отнася и до географски а, до географско приложение и до продукти. Що се отнася до продукти, само организацията ВИФО е дефинирала до сега какво трябва да бъде това, което е един добър подход. Всички транзакции с деривативи трябва да бъдат включени при организираните търгования, но разбира се и всички извън борсови такива, а, които са свързани с а, клас активи. Следващата точка каква данъчна база ще бъде прилагана за налагането на този налог. Това ще бъде обема на транзакцията, но когато говорим за деривативни инструменти, то тогава трябва да се вземе общата хипотетична стойност, а не стойността на подлежащия актив. Сектора на деривативите всъщност ще доведе до по-големите приходи. Какви са рисковете от този подход? Първо, преместване, т.е. финансовите пазари в Европейския съюз, ако има едностранен подход от наша страна, биха били в риск, че ще се преместят в другаде. Освен това, е, един от рисковете е, че това може да окаже въздействие върху инвестиционните капацитети на бизнеса, особено що се отнася до економическия ръст и нисък капацитет за подаване на кредити от страна на банките в моменти, мигриране към продукти, които да не бъдат данъчно облагаеми и евентуални схеми за избягване. Географско покритие, както казах, необходимо е голямо. Само Европейския съюз е доста рисково за прилагането на този налог. Глобално погледнато, ако той бъде въведен навсякъде. Това бе повдигнато на срещата на Г20, но там нямаше желащи да обсъжда тази тема, което пък означава, че прехвърлянето на този данък на глобално ниво не е реалистично. Австрийски институт ВИФО предлага едно прилагане в определени времеви зони. Не знам дали това е добър критерий, тъй като на глобалните пазари днес и особено, що се отнася до търгуването 24 часа с модерни телекомуникации, това може да не доведе всъщност до добри резултати. Разходите за събираемост използват се електронни системи, т.е. разходите са ниски, особено при организираните борси. Може да се въведе и при извънборсовите транзакции в бъдеще. правните аспекти не е много ясно дали такъв данък е съвместим с принципа на свободното движение на капитали. И освен това трябва да погледнем определени директиви, които съществуват в момента, особено тези а, за данък върху капитала, които трябва да бъдат а, неизпълнявани, за да се наложи такъв данък. Благодаря. Да, разбирам, че не е много справедливо да искаме от хората да правят подобни презентации за кратко време. Следващият оратор е Джеф Лойд, старши съветник в Центъра по данъчна политика и администрация на ОСР. Тъй като аз нямам презентация на PowerPoint, ще кажа само няколко неща като увод. След това ще коментират налагането на данъка. Аз работя по въпроси на финансовата стабилност. ОСР не работи особено активно напоследък по данък върху банковите операции. Но когато става дума за мерки за набиране на средства, този въпрос изниква на челно място. Данъчният компонент е около 3%. Няма едно единствено решение, нито пък такова единствено решение, което се предлага от ОСР. Може би този данък би ни позволил да видим по какъв начин можем да намалим стимулите за финансова нестабилност, като същевременно увеличаваме приходите. Проблемът е, че трябва да се плаща на губещите. На следващо място, може би ще има възможност в съществуващите данъчни системи да се допринесте за тази цел. Този въпрос успешно се урежда в редица договори за избягване на двойното данъчно облагане, които бяха подписани напоследък. Също има инициативи за доброволно оповестяване, подобряване на изискванията за спазване на определени критерии. Но трябва да видим в международен план как това ще допринесе за увеличаване на приходите. Относно новите източници на финансиране като тема за днешната дискусия, всяко ново финансиране трябва да отговаря на основни принципи. Трябва да е достъпно, трябва да е лесно за набиране, да е трудно да се заобикаля, да бъде неутрално относно ефекта върху економиката и разпределението също да може да се използва за преразпределение и за решаване на проблеми с на пазара. Освен това да бъде приемливо за обществеността, защото става дума все пак за данъци. Не бива също да забравяме колко важен е данъчния сектор за осигуряване на преки и косвени приходи. Има промяна в дебата и, както Алекс, аз също ще подчертая, че по-скоро се набляга на потенциала за а, набиране на средства на, чрез този данък, отколкото на коригиращите му функции. Има няколко ключови въпроса, които трябва да се отчитат, а, когато се обмисля такъв данък върху финансовите операции. На първо място да се насочи към спекулативните операции. За целта е необходимо да имате като намерение да извършите някои корекции, както и да подобрите приемането от обществеността и да се подобри възможността за събиране на повече средства. Повечето от средствата трябва да идват от данък върху деривативите. Този данък трябва да се отнася по-скоро за спекулативната, не спекулативна дейност. Спекулативните дейности са привлекателни, но ако се наложи данък върху тях, вероятно това ще се отрази по-скоро на краткосрочните транзакции, отколкото на дългосрочните. Има доста хеджинг, дейности в реалния сектор за къси срокове от време. Основният въпрос е по какъв начин да се получат средства от а, деративи, де, на дериватите. Също въпроса за това колко често да се налага данъка. Това е важно за тези, които ще го плащат. Също при инвестиране в държавни ценни книжа, при слопови операции – При тези случаи правителствата ще трябва да решат какъв да бъде данъка. Също проблем е и широката база на този данък. Трябва да се направи така, че продуктите да не могат да се заменят, както и да не могат да се заменят различни географски а, разположения. Има доста краткосрочни операции на между банковите пазари. Нещата могат да се променят, да се премине към друг модел, по-рядко да се извършват корекция, не непрекъснато. Най-големият ефект, вероятно, ще бъде върху приходите. Тоест, предстои доста работа, за да се види какъв ще бъде ефекта от налагането на такъв данък. Според мен, този въпрос се струва да бъде разгледан. Има сериозни въпроси, на които трябва да се отговори. ОСР е разгледа въпроси, свързани с данъците тип Тобим и излезе с скептична позиция. Сега трябва да видим какви нови източници на приходи могат да бъдат намерени. Разбира се, членовете на ОСР е ще решат дали това за тях е приоритет, за да поискат ОСР да направи нужното и дали това е органа, в който трябва да се случи това. Надявам се, че днешния дебат ще допринесе за изясняване на въпроса. Благодаря. Сега Ксавия Роле, главен изпълнителен директор на Лондонската борса. И аз явно трябва да плащам данък а, за времето, което сте ми заделили. Фондовата борса признава значимостта на Европейския парламент. Ние изключително се радваме, че толкова на сериозно сте взели тази тема и се надявам темата, която ще сегна днес, да ви помогне при вземане на решение. Ние имаме собствен данък върху операцията и той се нарича гербов налог. Не мога да парафразирам това, което бе описано от моите колеги, които говориха преди мен. Аз ги подкрепям. И за това ще говоря за един конкретен пример. В Обединеното кралство какво е въздействието на този гербов налог? Особено, що се отнася до а, средно големите фирми. Ние сме единствената а, държава в Европейския съюз такава голяма, с такъв голям налог, 0,5% върху акциите и някои ценни книжа. То се прави при покупка и, оказва въздействие върху реалната економика. Заплаща се от компании, инвеститори и спестяващи банки. крайна сметка потребителят е този, корпорациите са тези, инвеститорите са тези, които го плащат, а не посредниците. Какво е въздействието върху пазара на Обединеното кралство? Всъщност ефектът е значителен и измерим. Ще цитирам едно изследване на Института за фискални изследвания, който казва, че този данък намалява оборота на акциите с 20% или пък увеличава цените на акциите с над 6%. Разглеждаме всякакви видове ликвидности като изключително важна, независимо дали са краткосрочни или много-много краткосрочни или дългосрочни. В крайна сметка не е ясно кой решава как се прави разлика между краткосрочната спекулация от средносрочната или дългосрочната. Както каза и Европейската комисия, има едно проучване на комисаря Ковач. Данъците върху операциите могат да доведат и до непредвидимост на пазара. Гербовия налог а, при нас. Трябва да кажа, че когато се търсят възможности за инвестиции, това оказва своето въздействие. А, цената на капитала се увеличава посредством а, такъв тип налог. Гербовия налог а, увеличава цената на капитала с 4 до 12% зависимост от отрасъла. Най-голямото въздействие е върху високотехнологичните компании. Разходите за спестителите и инвеститорите са високи. Този налог е около 3,5% от спестяванията на един гражданин намалява нивото на инвестиционния капитал в економиката. Премахването в Обединеното кралство на този налог би означава близо 7 милиарда лири а, от нови инвестиции годишно. Идеята тук е да се промени поведението и като че ли и данъка тип Тобин също е направен за това, така че тази идея вече е много ясна. Идеята тук е той да намали излишъка, извинете, излишните пазарни дейности. Европейския съюз обаче няма такъв излишък по отношение на ликвидността. Оборатът в Европейския съюз е една десета от този в САЩ. и тежестта на тази липса е върху средно капитализираните фирми. Големите фирми винаги успяват да се справят, независимо дали ще вземат пазар от банковия сектор или от друг, малките не могат. Ако погледнете пазара на САЩ, капитализацията там е сходна на тази в Европейския съюз, скоростта на оборота е пет пъти повече от тази, която е записана в Европа. Това оказва своето въздействие върху способността на фирмите и създава пречка и финансова, и друга за малките фирми. Освен това, видяхме какво се случи в Швеция, когато те въведаха 1% такъв налък, 2% след това, какво се случи с акциите, какво се случи с ликвидността. Освен това има анекдотична информация от китайските пазари, които направиха 0,6% свагарбов налог, а това доведе до, свеж... до намаляване на ликвидността и падане на шанхайския индекс. Намираме се в една економическа криза, която е доведена до голяма задлъжнялост. Това според мен, трябва да бъде разрешено посредством достъп до активи. Крайна сметка става дума за работни места. И макар, че банките преминават към негативен леверидж, става им обаче все по-трудно да насочват капитал към средства, там където той е необходим, особено сектора на малките и средни предприятия. Важно е да се запазят и традиционните средства за насрочване на капитала от там, където той е наличен, дали е частното банкиране или някакви други инвестиционни кампании, там към място, където той е необходим, малките и средни предприятия. Данъка, който се предлага тук, като че ли наказва тези, които го търсят. Най-вече банките. в една среда, в която всички търсим възстановяване в економически план, е много важно да се запази финансовата инструктура и възможността и да насочва финансиране към сектора. Обединеното кралство показа, че това може да окаже много лошо въздействие. Трябва да избягваме данъци, които да са в на конкурентоспособността на Европейския съюз като увеличаваме цената на капитала за реалната економика и като в дългосрочен план оказват отрицателно въздействие върху привлекателността на Европейския съюз като място за инвестиции. Uh, Благодаря. Сега преминаваме към Сони Капур, управителен директор на, на Redefine при осмислене на развитието. Благодаря, че ме поканихте аз също нямам презентация на PowerPoint. Е, искам накратко да ви кажа за какво ще говоря. Първо, защо е необходим такъв данък и защо това е, е, удачно време и добра платформа, на която да се обсъжда. Също ще засегна и някои от безпокойствата, изразени от предишните ми колеги. Ще разгледам също някои критични бележки и ще покажа подчертая какви са възможностите за процедиране в бъдеще. Като данокоплаци, като инвеститори, ние имаме задължение. Те са резултат от дейността на финансовия сектор. Финансовия сектор получава повече от трилиони долари от тези средства. Този финансов сектор се плаща такива високи премии това беше стандартна практика преди да настъпи кризата. Сега изглежда нищо не се е променило. Сега обаче ние, обикновените хора, имаме допълнителни задължения. Има висока безработица, економиката е силно засегната. Имаме също рекордни фискални дефицити. Дори стабилността на еврозоната е застрашена от това, което се случва в Гърция и в Ирландия преди. Ние се нуждаем от приходи от данъци, откъде ще дойдат те. Тази дискусия не е в момент, когато имаме стабилност и просто решаваме въпроси за данъците. Трябва да увеличим приходите от данъци. Това трябва да дойде от някъде. Може да се увеличат ДДС. Това ще бъде ужасна идея защото ние искаме да стимулираме търсенето. Ако искаме да увеличим данъците върху доходите, това ще засегне работещите. Трябва също да обмислим и други източници, като данък върху операциите в финансовата сфера, но данъците никога не са популярни, така че те винаги ще бъдат посрещани с силна съпротива. Изборът между това да се наложи данък върху потребителите на работниците или върху финансия сектор, като същевременно се опитваме да намалим избягването на плащането на данъци. Това са вариантите, с които разполагаме. И за това става дума тук. Има допълнителни възможности, които се появиха в резултат от кризата. Едно от нещата, които станаха ясно по време на кризата е колко са сложни финансите, които застрашават стабилността на системата. Ние работим по въпроса за данък върху транзакциите с оглед да се упростят операциите и да се намали риска. Но на финансовите пазари има някои доста кратки в времето операции, които създават риск. Например, има операции, които се извършват изцяло от компютри, без намесата на човека. Това е 40-50% от търговията на някои финансови пазари. През август 2007 се появиха първите сигнали за настъпване на криза, защото тези а, компютърни модели започнаха да се пропукват. А, стана ясно, че пазара а, няма достатъчно ликвидност, а, че е доста колеблив. А, за това обаче те преминаха към изкуствено увеличаване на обемите, поеха та и преминаха към хедж фондове инвестиционни банки, което е друга тревожна тенденция. Много от тези компютри са намират на самите борси. Например, на лондонската борса те разполагат с много информация, те много бързо обработват информацията, за част от секундата изпреварват инвестиционните фондове, пенсионните фондове. Така че това засяга а, дейността на пазара. Освен това е, тук трябва да се отчита и въпроса за справедливата цена. Аз бях насърчен от цифрите, които бяха представени от колегата от лондонската борса. Защото изглежда се набират много повече средства чрез този данък без да води до изчерпане на ликвидността, за която често става дума. От 3 до 5% са засегнати цените на акциите в дългосрочна перспектива. Но ако все пак са се намалили цените между 3 и 6%, тогава какво лошо има в това? Този данък а, е по-прост, по-ефикасен, ако се облагат други, ще трябва да се наложат много по-високи ставки, за да се получи същия резултат. Много лесно ще може да се събира този данък електронно. Освен това, има също нови регламентации, свързани с клиринговите къщи, регистрациите на всички финансови инструменти, регулирането на финансовите пазари, на всички инструменти, което означава, че този данък няма да може да се избягва, независимо дали решите да го налагате едностранно или в цял свят. Той има стабилизираща функция на пазара. Критиката относно дали той ще засегне непропорционално пенсионните фондове, ще намали ликвидността или ще увеличи нестабилността, това е несъстоятелно. Такива влияния няма да има. Следващият оратор е Джейкоб Вон Вайтзакер. Благодаря, че ме поканихте. Много е трудна тази задача да говорим след е, четирима въодушевени оратори. Ще погледнем три основни въпроса. Какви са целите на такъв данък, какви са евентуалните проблеми, които могат да възникнат и какви са альтернативите на данъка върху финансовите операции. Защото когато се замислим за ползата от определен инструмент, моля минете на следващия слайд, е хубаво също така да се помисли какви са проблемите, които се опитвате да разрешите. Тук имате евентуални цели. Виждате, че списъка не е изчерпателен. И от друга страна, също така виждате евентуални инструменти, които биха могли да бъдат използвани. Първо, дали такъв един е, данък не е нещо като швейцарско нощче, да се опитаме с едно да направим всичко. Тоест, знаете, в това нощче има абсолютно всякакви инструменти. И... Вероятно не е така. Но можем да зададем въпроса, полезно ли е то като инструмент, който да се добави към другите. Нека да направя една бележка, която е частично политическа. Но аналитично погледнато не е важно толкова дали е по-добре да се въде такъв данък, отколкото нищо не се направи, а дали този данък всъщност може да разреши проблемите, които имаме по-добре от други средства. Ето тук влиза вече политическото решение. За повечето економисти е, веднага идва сравнението между този данък и други инструменти, които можем да си представим. За политиците в тази зала е очевидно, че не всички възможни инструменти могат да се предложат веднага в съществуващата политическа среда. Така че сравнението тук е между инструменти, които са политически достъпни. Например, ако данък върху транзакциовите операции е третото поред най-добро решение, на който и да е проблем, но стана ясно, че първото и второто най-добри са политически неприложими и по някаква причина този данък може да бъде приложен като трети вариант, то тогава политическата логика означава да, се изб... означава да се събере. Но академичната логика е друга. Тя ще продължи да настоява, че това не е най-доброто решение, а третото в класацията. И двете логики са прави обаче и верни. И важното в този дебат и това, което прави труден този разговор и потенциално вреден, е, че някои учени не признават валидността на политическата логика в политическото пространство, защото политиците също не признават, че част от отговорността на учените е да казват, че има и по-добри решения, ако, разбира се, те могат да бъдат политически приложими. Двете страни си вършат работа, но важното е, че има една опасност, че напрежението между тези две логики може да доведе до една ситуация, като тази критика, където се извличат минимален брой полки от кризата, а, отколкото и политиците и академиците искат или желаят. Това е много важно. А сега преминавам нататък, нататък. Знаете, че има реални примери за такъв тип данък. Идеята, че ще се провали една страна, ако се въведе такъв данък, което чухме в Единеното кралство, пък те са голям финансов център и там има такъв данък и ще продължи да бъде такъв, не е вярна. Така че това може да се направи. Разбира се, има и неуспешни примери, както най-вероятно знаете. В Швеция, колегата го спомена, там, се бе, там бе въведен такъв данък, не бе изготвен много добре. И ако направите зле един данък и го приложите на национално ниво, то тогава резултатите не са добри. Той намалява ликвидността. Сега не знам дали 20% са много или малко, но намалява ликвидността. Въпросът е Добро ли или лошо? Опонентите на този данък казват, че ликвидността е необходима за ефикасното обработване на информацията и това би намалило ефикасността на пазарите, би увеличило тяхната непредвидимост и променливост. И от друга страна, защитниците на този данък казват, че голямата част от краткосрочните спекулации не са полезни за обществото, пилеят се ресурси дългосрочната променливост може да не бъде повлияна или пък да намалее. За съжаление, импричната литература няма конкретни изводи по този въпрос. И сега ефектите върху разходите по финансиране. Има доказателства, ние ги чухме, че този данък може да доведе до падане на цените на акциите, което пък да доведе до това да струва повече капитала, който събират дружествата. В същото време този данък увеличава цената на управлението на риска за нефинансовите фирми. По-трудно е да се продава риска а, на инвеститорите, което пък от своя страна прави инвеститорите по-нежелащи да влагат в новаторски фирми. Така или иначе обаче, от английски опит едва ли може да кажем, че има ужасяващо въздействие върху економиката на Обединеното кралство. Има проблеми, които трябва да знаем, но въпросът е дали ползите са повече от разходите. И тук вече всеки може да си изведе своя извод. Има проблеми, свързани с избягване на данъчно облагване и укриване на данъци. Преминавам нататък, защото нямам време. Последния слайд. Мисля, че най-важното тук е, е свързано с това, че кризата доведе и до криза на доверието и ползите на финансовия сектор. Сега като че ли се прехвърли тежеста на доказването. Преди питахме, убедени ли сме, извън всякаква сянка на съмнение, че финансовите институции ще разрешават проблемите. аз тогава ще да кажа, не, не съм убеден, винаги има някакво съмнение – Днес обаче повече хора биха казали, убедени ли сме, всяка на съмнение, че този данък не трябва да е част от нашия инструментариум след кризата и аз не мисля, че можем да кажем такова нещо. Може да играе много важна роля в нашия инструментариум след кризата, но има голяма несигурност. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря много. Благодаря на всички оратори, че се вместоха в краткото време. Има четирима депутати, които искат да поставят въпроси. Поради малкото време, с което разполагаме, трябва да се ограничим. Смятам да приключим с списъка на записване на желаящите да се изказват. Първият оратор има думата. Един общ въпрос. През юли на тази година на писмен въпрос към комисията за този данък. Получихме отговор от комисията. Те казват, че те вече обмислят възможността за въвеждане в Европейския съюз на такъв данък, но че те критично гледат на него поради различни съображения, сред които и правни, защото не са ясни ефектите, а също времено има съществен риск. Може да увеличи цената на спешно нужда, спешните инвестиции, които са нужни. Тоест няма особено желание да се въведе в цяла Европа. Дали това действително е голям риск? Кой ще събира средствата? Къде ще бъдат тези фондове и кой ще решава как да се разпределят? Благодаря. Имам три въпроса. Всъщност една бележка и два въпроса. Ако можем да установим, че обема на сделките в света е представлява 70% от световния брутен вътрешен продукт. И ако знаем, че в тази архитектура на финансовите пазари, а именно лошата архитектура на финансовите пазари, причината на нашата економическа криза, от, която е най-лошата от 29-та година насам, Значи, щом знаем всичко това, би било разумно да си кажем, че трябва да излезем от краткия срок на спекулациите, за да стигнем до дългосрочни инвестиции. Като се има предвид какви сериозни задачи имаме да вършим на нашата планета – Господин Пулман е помолен да говори пред микрофона. И може би в такъв случай наистина ще разпределим правилно ресурсите. И мисля, че един такъв налог ще доведе именно до това просто за да насочим средствата към дългосрочни инвестиции. Сега, съгласни ли сте, че една такава по-голяма устойчивост в поведението на инвеститорите е необходима? Ако кажете да, добре, но ако не искате такъв налог, тогава каква альтернатива предлагате? За да постигнем тази устойчивост и дългосрочност. Искам да ми обясните защо не искате тогава налога. И втори аргумент, за който се говори много често, е изкривяването на конкурентността вследствие на налога. Например, тези, които искат налога, казват, ми ще го въведем в определен часови пояс и тогава няма да има изкривяване на конкурентността. В крайна сметка, спекулациите се вършат едновременно в един часови пояс. Това може би дава отговор на е, оптималното използване на подобен налог. Obrigado. Senhora Presidente, eu queria começar por agradecer aos oradores. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на ораторите за тяхната презент... техните презентации. Извинявайте, обръщам им гръб, но просто нямам друга възможност. Имам цяла серия въпроси. Първо, тъй като говорим за налог, който може да бъде наложен в целия свят, в световен мащаб, съществуват ли изчисления за административните разходи, до които ще доведе такъв налог, защото администрациите действат различно, ще има задължение за уведомяване. Има ли някакви такива проучвания за методите, по които ще функционира и колко ще струва това? Второ, един такъв вид данък как ще действа в рамките на наши основни принципи, като принципа за упростяване. Например, когато са много сложни операциите и сделките, някои се вършат в различни часови пояси и тогава как ще можем да постигнем един съвсем прост данък, който лесно да се прилага. И трето, как този данък ще съвместим с офшорните сделки. Например, няма ли да има случаи, при които ще освободим от е, данък съответната операция, защото е офшорна и в крайна сметка ще признаем именно или ще насърчим онзи, който не дава съответната информация и който е отвъд е, прага на законността. Четвърто, вярно ли е или не че подобен данък ще има същите последствия като ДДС-то, а, именно. Кой плаща данъка на държавата? Това не е този, който страда от а, тежестта на данъка. В крайна сметка, кой ще понесе разхода? Това ще е крайния потребител. И за това ще приключа, госпожо председател дали при такъв случай този данък няма да представлява санкция? Финансовата криза преминава, а данъка ще остане и ще има евентуален ефект на намаление на ликвидността на пазарите. Um, Тъй като ни разполагаме с много време. Ще изслушаме всички въпроси и след това наведнъж ще отговорите. Предполагам, че можете да се водите записки. Улф Клинц. В моята държава имаме едно телевизионно предаване, което се нарича Про контра, т.е. за или против. Хората се произнасят по определена тема за или против и мисля, че е, днешното съседание прилича на нещо такова. Господин Лойд, например, не бяха съвсем съгласни, другия господин беше против, пък последния оратор беше за. Защо установявам това? Струва ми се, че не напредваме всъщност, защото няма никакво емпирично изследване, за да разберем действително дали един подобен данък ще спаси света или ще доведе до катастрофа. Е, говорите за е, дюти системата и сте против. В крайна сметка не можем да тръгнем от 0,5% и да разглеждаме въздействието на тези процента. Ако става въпрос за 0,01. Така че емпирично нямаме никакви данни. В крайна сметка трябва да видим политическите аспекти и се надявам, че няма да действаме както в Германия преди 4 години, където в крайна сметка големите партии казаха, че ще увеличат ДДС-то с 0 а другите казаха, че ще увеличат с 2%. И в крайна сметка в коалицията я увеличиха с 3%. Може би ще трябва да избегнем такава ситуация. Ако става въпрос за политическо решение, трябва да го вземем само ако знаем ясно какви са целите, които преследваме. Целите на този данък. Искаме ли да възстановим публичните финанси? Искаме ли да въведем първия европейски данък скрито, дали искаме просто да разпределим тежестите или искаме да решим проблемите на страните от третия свят. По тези цели трябва на всички да ни е ясно какво преследваме, иначе просто няма никакъв смисъл да обсъждаме евентуалното въвеждане на този данък. Oh, uh, Благодаря, Катрин Стайлер. Благодаря, госпожо председател. Това беше много интересен следобед. Жалко е, че нямаме достатъчно време. Ще бъда кратка. Бихте ли пояснили дали имаме една и съща дефиниция за данъка върху финансовите транзакции. Когато говоря с хората, те разбират различни неща. Дали вие имате една обща дефиниция, това е важно. Относно альтернативите, за мен би било интересно да чуя вашите мнения по въпроса, защото не ми стана съвсем ясно от тези, които се изказаха против, каква альтернатива съществува. Когато разгледаме някои от статистическите данни за данъка върху финансовите транзакции, ако се наложи такъв данък върху финансовите институции при техните операции, как това ще се отрази на публичните финанси. Годишните тези операции са много по-големи, отколкото е брутния вътрешен продукт, например, на Великобритания, Германия и други страни предприеха мерки. 95% от операциите в Европейския съюз се извършват в Германия и Великобритания. Какво може да се направи, за да не се допусне увеличаването на данъците върху доходите или ДДС-то? Тук има политически аргументи. Господин Вайзайкер каза нещо, нещо за Швейцария и, и направи съпоставка с Обединеното кралство. Бихте ли показали отново този слайд и да ни дадете повече пояснения по въпроса? Арлин. Мисля, че беше много интересно да изслушаме тези презентации. Политически, може би, трябва да приемем, че е настъпил момента, ако погледнем как, че 53% от гласоподавателите са за такъв данък под някаква форма. Така че има настроения в тази посока. Социалният договор с финансовия сектор очевидно е нарушен. Затова е необходимо да се предприемат стъпки за възстановяване на доверието и да се реши кой в бъдеще ще плаща за допуснатите грешки. Имам два конкретни въпроса. Следвайки дебата в Г20, какви други варианти могат да се обмислят? Също и задаваме някои по-глупави въпроси. Всъщност, търговията сега не е ли твърде централизирана? Лесно е да се набележат местата, където се извършват, да речем, операции при по-низки обеми. Може би един такъв данък би могъл да не допусне сегашната криза. Трябва да имаме предвид какво по-скоро искаме да постигнем, да видим какви са работещите варианти. Обществеността е за възстановяване на доверието между финансовия сектор и обществеността като цяло. Още трима оратори, с които приключвам списъка. Моля ви се съвсем накратко, иначе няма да получите отговори. Erstmal, ich habe im Grunde Всъщност имам три въпроса. Първо, с интерес чух, че ОИСР и комисията не работят по този въпрос. Това си заслужава. Този труд си заслужава, защото в крайна сметка доста държави и членки гледат е, благоприятно на това. Така че кога ще подготвите законодателни инициативи? в крайна сметка, след като толкова държави членки гледат благосклонно на този данък, мисля, че трябва да се подготви някаква работа, а не просто да се събират аргументи против. Това е въпроса ми към господин Видол. Очудвам се, че в изложението, което чухме, се говори само за един модел на данък. Има и в Белгия, и в Австрия законодателни решения, които се основават на спестовни механизми. Там са залегнали други аргументи. И тези решения имат положителен ефект срещу този ефект на имитацията Този спестовен механизъм мисля, че би бил добро решение. Искам да знам какво мислите. И последния въпрос, който си задавам е, като си има предвид какъв е огромен потенциала на приходите, се питам какви альтернативи имаме и до каква степен претегляте разходите Защото публичното имущество, което всъщност ще, ще се наложи да се изхарчи, има някаква стойност. Сега се обръщам основно към господин Клинц. Средните класи е, прибягват по-малко до финансовите пазари, така че този сектор всъщност няма да бъде засегнат или поне не така, както големите фирми. Така че въздействието на този налог няма да е такова толкова силно. Благодаря. Господин Мартин. Благодаря. Аз се очудвам от начина по който представителя на комисията представи аргументите тук. Представителя на ОИСР каза поне, че става въпрос за лична гледна точка. И мисля, че ако интересите на държавите членки са толкова ясни, господин Видел би трябвало да каже, че говори е, от лично име. А той не го каза. Той е все пак политически представител. И това, което му очудва, и всъщност за това и задавам въпрос на господин Видъл. Цитира се примера с Великобритания. Бих искал да разбера дали онези, които не споменаха този въпрос, виждат въпросите по същия начин. Защото иначе ще кажа това, което казва и преждеговорившия. Ако това не е инструмент просто да се ограничат спекулациите. Какви са альтернативите? Господин Епинг, последен списък. Всеки път, когато чуя за данъка Тобин, си мисля за лохнеското чудовище. С колегата обсъждахме в същия парламент преди 4 години. Аз тогава защитавах позицията на комисията и сега отново имаме неговия брат. Той се нарича данък върху финансовите транзакции. Трябва да се попитаме един данък, който не искаме, трябва ли ни? Защо ни се налага изобщо да имаме такъв данък? Дали е по някакви финансови причини или някаква консолидация фискална, както се каза, ми може тогава и размера на държавите да променим, за да постигнем тази цел. Нямаме нужда от това. Трябва ли ни за увеличаване на приходите, за развойното сътрудничество? Ми не съм сигурен, защото колегата, който отговаря за развойното сътрудничество, каза, че Неговия бюджет не работи ефективно и ефикасно, така че системата не работи, резултатите са успорими, така че изведнъж ние сега говорим за едни зелени данъци, които ще попълват нашия бюджет и сега не мисля през задния вход да вкарваме някакъв данък. Колегата Ван Барлен Вчера говореше да се намали бюджета на Европейския съюз с 50%. 50%. Едно отлично предложение и трябва да хубаво да го разгледа. Така че е, си мисля, че това не е необходимо. И се надявам това лохнеско чудовище да изчезне максимално бързо. Благодаря. Председателката, благодаря, беше съвсем ясно. Сега в обратен ред. Последният ще бъде пръв. Ще ви дам възможност на всеки един да говори. Затова последния оратор може да вземе думата. Един от въпросите, който бе повторен отново и отново, е свързан с ползването на приходите – мисля, че това е изключително важен въпрос. Има много примери. Като, например, за международния въздушен трафик, за да се финансират развойната помощ. Вие знаете за тази идея. Има много примери за провали за свързване на определен данък, който има слаба политическа подкрепа, с някаква цел свързана с разходи, които също имат слаба политическа подкрепа. И обикновено това е една рецепта за провал. Мисля си, че ако човек иска да направи нещо такова, като например данъка за финансовите транзакции, би било много по-безопасно Например, данъка в Обединеното кралство, който генерира големи приходи. Той е много по-безопасен, защото тези приходи влизат в общия бюджет на Обединеното кралство. Ако целта беше те да се разходват за нещо друго, например извън страната, то тогава щеше да има политически натиск да се премахне този данък. Така че това е наблюдение от гледната точка на политическата економика. Но обяснението ми за такива недобре аргументирани проекти за нови данъци и за тяхното разходване такъв тип проекти се правят, защото са удобни. Хората, които ги измислят, мислят, че това е една отлична идея, защото имаме две неща, които са свързани, те ще разрешат проблемите на света, пък онези, които са против, те са много пък спокойни, защото си казват, бе, нека си говоря, това няма така или иначе да стане никога. Е, ако погледнем сериозно нещата, ще видим, че трябва да се замислим за това да свържем политическите лобита за разходи с неясни проекти събиране на данъци. Например, данъка за петрола в Германия. Увеличаването на този данък беше много неясен, но когато това бе свързано с ненамаляване на пенсиите, всички пенсионери го подкрепиха и от тогава нещата са стабилни. И мисля, че не се налага сега да го пипат, макар че настоящото правителство иска да намалява данъците. Много е важно това не бива да се забравя. Зададахте ми въпроса за Обединеното кралство и Швеция. Що се отнася до Обединеното кралство, гербовия нала, както и се казва той, е свързан с прехвърлянето на собственост. И да, може да се прехвърлят акции извън Обединеното кралство и да се търгуват другаде, но за определени видове прехвърляния се плаща три пъти по-висока ставка, като наказание за това, че излизат акциите от рамките на страната. В Швеция малко, доста по-лесно. Чисто и просто човек се изнася в Лондон. Много често се случваше. И затова в Швеция не можаха да съберат много данък. Подробностите за данъчната основа, как се организира тя, казва огромно въздействие върху това дали е възможно изобщо това да стане на национално ниво. Освен това има един друг въпрос, който бе зададен, но това, което е ясно е, че колкото повече държави участват, толкова по-лесно ще бъде да се разрешават проблеми, свързани с избягване на данъчно облагване и укриване на данъци. В миналото са се събирали едри суми, дори само в национален план. Сега не може да се отнасяме в мечти, Обединеното кралство има огромен пазар, там могат да се съберат много приходи. Германия също в определени сегменти. За останалата част от Европа не мисля, че може да съберете чак толкова много пари. Така че трябва да се внимава. Хубаво е да даме на другите малко време, така че спирам до тук. Господин Капор, благодаря. Аз също искам да се спра на въпроса за ликвидността. Оборота на пазара, тук искам да съм съвсем ясен, това не е същото като ликвидност. Може да имате пазар, който има висок оборот на операции, но ниска ликвидност. Ако искам да продавам, някой друг трябва да иска да купи често този компютърен модел за търговия в кратки а, срокове засилва неликвидността на пазара. 20% спад на, на лондонската борса, затова не е свързан с ликвидността. Това е по-различна концепция, концепция, която има обратно пропорционална връзка с общата общия брой на транзакциите на пазара. Беше казано, че скоростта на оборота на американските борси е пет пъти по-висока. Да, така е. Има по-различни модели в Франция, в Германия или Швеция. В САЩ системата е съвършено различна от тези системи. На трето място беше казано, че когато се въведа, са въведени тези данъци в Китай, цените на акциите са паднали с близо 20%, но ако видите, че само след една седмица цените се връщат или на същите нива, или близки до тях. Вече беше отговорено за разликата между Швеция и Обединеното кралство. В Швеция той не беше много добре организиран, не беше добре обмислен, докато в Обединеното кралство той действа вече от столетия. Друг въпрос – кой в крайна сметка ще плаща данъка? Това е интересен и важен въпрос. Ако видим Фридман и други от този спектър, те казват, че корпорациите прехвърлят цената на този данък върху потребителите или върху инвеститорите. Всеки данък в света независимо дали той е въглероден данък или данък върху авиокомпаниите, в крайна сметка той се плаща от хората. Това, което е важно за данъка върху финансовите транз... транзакции, да видим а, кой финансира в хедж а, фондове, в а, други фондове виждаме, че налагането на такъв данък е много по-прогресивно, отколкото увеличаването на ДДС или на подоходния данък или данъка върху корпорациите. Всички хора плащат данъци. Въпрос на преразпределение. Следващия въпрос е дали един такъв данък в Европейския съюз само ще доведе до намаляване на конкурентоспособността на съюза няма значение каква е времевата зона, защото тези, които искат да направят нарушения, те могат да не спят през нощта. Така че нещата не опират до това. Важно е каква е валутата. Ако има данък в еврозоната или търговия в рамките на еврозоната, тук не трябва да има нарушения, защото всички операции трябва да се осъществяват в подегидата на ЕЦБ. Същото и е по отношение на другите пазари. Това, което е важно, как се отразява операцията на пазара в съответната юрисдикция. Има лесни и не толкова лесни начини за разрешаването на този проблем. Сега нещата са улеснени дали ще има високи разходи с администрирането на данъка в сравнение с корпоративния данък, където има сериозни проблеми с плащането му. В този случай всички операции ще се извършват електронно, ще се отразяват в SWIFT по стандартизиран формат, за това и разходите за администриране ще са най-низки в сравнение с всички останали данъци. Рискът е, от това, ако Европейския съюз въведе данъка, ние трябва да спрем да имаме комплекса, че сме по-лоши. Европейския съюз е най-големия пазар в света. Никой е, финансов фактор е, няма да избегне присъствие на този пазар, само защото трябва да плати някакъв скромен данък върху транзакциите. Не е, невъзможно, не е възможно изобщо да се избегне този е, пазар, дори ако данъка се въведе само в Европейския съюз. Дали е необходим е, е, подход, по-добър подход към това, ако питате управителите, те казват, че понякога се отказват от дългосрочните инвестиции, защото ще бъдат санкционирани в краткосрочен план. Затова е много важно да имаме една по-дългосрочна перспектива. Виждаме какви са проблемите, когато гледаме съвсем в близък хоризонт. Не можем да избегнем също разходите за пенсии, които ще възникнат след 2-3 години. Този данък е добър начин за набирането на нужните средства. Има и други начини, но това е много добър инструмент, който трябва да се използва. Приключвам след минута, госпожо председател. Добре, смятам да спра тогава до тук. Благодаря. Обеден съм, че не сте съгласна с, съгласна с нищо отказаното. Няма значение. Да, подобно на колегата Капур, тъй като работим за най съща инвестиционна банка а, САЩ, аз също бих искал да говоря за обикновения човек. Говори се за примера с Обединеното кралство. Аз исках да спомена нещо, което е много познато, затова го написах. Фондовата борса съществува 208 години. Така че 208 години е историята Та да го за пример. Защото борза Италяна, например, търгува 4 милиарда евро дневно. С сини чипове. Това всъщност е равностойно на пазара на Бененото кралство и той е три пъти италианския пазар, що се нужда капитализация. Това наказва фирми, които се опитват да набират капитал. Но не наказва BP, Glaxo и други, а наказва малките фирми. Те са на края на опашката – ако не е достатъчна ликвидността за големите фирми, представете си каква е тя за малките фирми. А това са хората, които създават работни места. Големите фирми отговарят на конкурентния натиск по цял свят. Те винаги имат а, възможност да си намерят приходи някъде другаде и фиксирани приходи също. Така че има въздействие, което е ясно на този данък. 0,5, 0,01 е Тобин данъка, а 0,5 е гербовия налог в Беденото кралство. Председателката каза, че не сме тук, за да говорим за данъка Тобин, който е 0,1. Но ако говорим за този данък, за който вие говорите сега, не е ясно каква ще е ставката, но започнат ли да се появяват тези ставки, никога не се знае с времето къде ще стигнат. И изкушението е те да се увеличават с времето. Така че Самата идея за този данък подлагаме под съмнение. Вярно е, че 0,5 като гербов налог е много наказателен данък, но ние не знаем какво ще бъде ставката на данъка, който вие предлагате. Ние не считаме, че тези данъци водят до големи приходи. Данъка за финансови транзакции не генерира приходи. Той е свързан с прехвърляния. Тоест, Кого наказваме? Финансовата индустрия за това, че прехвърля пари. Аз разбирам част от аргументите, които изложи господин Капур. Когато погледнем ситуацията на економиката, рецесията, финансовите дейности, е, като един от е, обикновените хора, всички сме такива, става ясно, че явно има идея за наказание, за налагане на санкции чрез това политическо решение. Опитваме ли се да подобрим на финансовата индустрия или чисто и просто искаме да урежем начина по който се управляват финансовите компании. Тази криза наистина идва от агресивни нива на леверидж, който идва от банковата система и регулаторен пропуск, тъй като не се регулират тези нива, отново в банковата система. Ако вие искате да накажете най-общо пазарната инфраструктура, включая борсите, които нямат по никакъв начин такива бонуси като банките, няма да накажете банките, няма да накажете посредниците, ще накажете малките фирми и тяхната възможност да си набират средства по един економически ефективен начин от тази същата инфраструктура. Да не бъркаме ливариджа, финансовите услуги и пазарната инфраструктура. Това са различни нива на играчи и те изпълняват различни роли. Съвсем накратко, макар че знам, че нямаме време, искам да кажа няколко думи по въпроса ликвидност, обем, краткосрочен, много краткосрочен, дългосрочен, много дългосрочен. Кой решава когато ликвидността е на пазара, тя е достъпна за всички играчи, независимо дали те са инвеститори, дали са компании, които излизат със своите акции. От друга страна, ако искате да продавате ценни книжа или да купувате такива, имате съответно някой търговец или имате хедж фонд или инвеститор, няма значение. Това сесия е ликвидност и кой решава каква е разликата, що се отнася до времевия хоризонт по отношение на краткосрочност и дългосрочност. Кой преценява кое е спекулация, защото централните банки, пенсионните фондове спекулират, те инвестират на пазарите. Те искат да получат пари за своите инвестиции. Така че това изкуствено определение, макар че е удовлетворително, що се отнася до обществения дебат, всъщност не отговаря на реалността на финансовите пазари. И Когато чувам коментари за така наречените краткосрочни спекулатори, които продават на пазара, пазара пада, съответно купуват, когато се вдигат пазара. Аз 26 години търгувах през живота си, преди да започна сегашната си работа и ако ти продаваш на един падаш пазар, а пък купуваш на този качваш се пазар, тогава ще те изволнят веднага. Тези търгуващи фондове предоставят ликвидност на пазара. Има арбитраж за определени инструменти, разбира се, но този модел е прекалено опростенчески. Не е възможно да се направи разлика между отделните видове ликвидност на базата на хоризонта на търгуването. Моля ви, приключвайте, казва председателката. Три секунди, ако обичате. Една позиция може да е да приключа за 3 секунди, а друга е, например, за 2 години. И в заключение искам да кажа, че идеята за такъв данък на нас ни се струва в дългосрочен план – огромно наказание за способността на малките и средни предприятия да набират средства и всъщност е един данък върху работните места. Благодаря. Съжалявам, казва председателката, имам проблем с времето. Моля ви, отговорете много конкретно. Не дайте да отговаряте на всички въпроси, които бяха зададени. Само най-важните неща. Uh, Благодаря. Аз искам да се фокусирам към въпросите, които запитаха за какво говорим за един и същи данък и дали разбираме едно и също нещо. Ние задаваме един и същи въпрос. Дали този модел ще доведе до събирането на приходи и какъв ще бъде ефекта от събирането на тези приходи. Разбира се, интересно е от кого ще се събират тези средства. Не можем да кажем на този етап че ще съберем еди такива и такива фондове. Не знаем как ще реагира пазара. Ако се обложат по различен начин две неща, които са еквивалентни, те ще имат различен ефект и ще има промяна от едното към другото. Пазара ще реагира по различен начин. Въпросът за деривативите е, че може да се синтезира всяка позиция, ако се облагат тези транзакции на деривативи по различен начин ще се доведе до два вида поведения до изкривяване на, на пазара. Трябва да се запитаме за това как ще се промени поведението. Аз нямам отговор на този въпрос. Дали ще има промяна в дейността и дали това ще доведе до някакъв сериозен ефект върху пазара. Аз не зная също отговора и на този въпрос, но трябва да продължим да задаваме такива въпроси. Благодаря. Вие сте добре дошъл винаги в комисията, разбира се, ако имате нещо допълнително да кажете. Аз а, казах какво е състоянието на нещата от гледна точка на институциите на Европейския съюз. Аз съм съгласен с голяма част от въпросите, които бяха поставени тук и действително, че има нужда да се изяснят доста неща. Ние трябва да се изясним първо каква е целта от едно предложение в тази посока. Дали да се наложи данък е, като този, който има в Обединеното кралство за транзакции върху операциите на институции, които търгуват или които са базирани в Обединеното кралство. Въпроса за конкурентоспособността, за преместването в други части на света също трябва да се отчита. Много ще зависи от подхода, който ще предприемем. Затова трябва да се изясня всички тези въпроси, а това не стана ясно от дискусиите с държавите членки, тъй като съществуват разнообразни модели, но няма ясна линия какво искаме да постигнем с подобен данък. А това е важно предварително условие, за да се формулира едно конкретно предложение. Благодаря. И аз ви благодаря на всички експерти. Благодаря. Ние сме в началото на този дебат. Това не е неговия край, така че със сигурност ще има още много работа по този въпрос. Благодаря ви за това, че дойдохте тук, за да говорите пред нас. Сега давам председателството на колегите, който ще председатва последните две точки от дневния ред. I hope you'll be able to Колеги, започваме. Обмен на становище по отношение на доклад. Uh, Klintz, yes. Господин Клинц, имате думата. Благодаря, господин председател. Става въпрос за преразгледането на директивата за проспектите. Това е директива от 2003 година. Става въпрос за публично предлагане ценни книжа и задълженията за хармонизиране е, на прозрачността. Всъщност този проспект представлява европейски паспорт за движимите е, ценни книжа. Става въпрос за разрешение в страната по происхода. Беше предвидено 5 години след е, въвеждането на директивата да се разгледат последиците и да се види дали трябва да се промени проспекта или не. Е, да се види дали съществува все още правна несигурност, дали има бюрократични проблеми и така нататък. Така че всичко това е в рамките на инициативата за по-добро законодателство на комисията. Като си има предвид, че получихме много предложения през последните месеци, това предложение се основава на серия оценки на въздействията, най-различни проучвания, изследвания и така нататък. Общо зато съм съгласен с предложенията за изменения на комисията. Те са основно технически характер. Трябва да се спрем на два въпроса. Първо, обобщението, списъка на информацията. Всъщност става въпрос за едно резюме на проспекта – Комисията обмисля дали е полезно едно такова резюме. Първо, бих казал, че е чудесно, че комисията си определя за цел да обмисли продукти, които се конкурират, например инвестиционни фондове, застраховки живот и разни други такива продукти и се опитва да ги направи сравними. Това е похвално. През април 2009 година комисията направи съобщение по продуктите, предназначени за малките, древните инвеститори, прословутите ПРИПС – Това е подходящ подход. Ние сме го обсъждали тук в нашата комисия. Винаги сме казвали, че продуктите, предназначени за бремните инвеститори, трябва да бъдат положени на същата регламентация. Струва ми се обаче, че това, което четем в изменената версия на директивата по проспектите, всъщност възстановява някои от е, елементите на ПРИПС и мисля, че това не е достатъчно ясно. Всъщност не е ясно какво искаме да направим. Това е все едно да се опитваме да въведем идеята за ключовата информация, но това пък не е съвместимо с целите на по-доброто законодателство. Мисля, че трябва да се изчака малко и да предвидим по-скоро хоризонтални критерии, отколкото критериите на ПРИПС. Може би прекалявам малко, но ми се струва, че тук се действа на парче. И в крайна сметка не отговаряме на целите на упростяването, Напротив, е, тук разглеждаме пазарите съвсем на парче. Това фрагментира пазара. Мисля, че тази идея за ключова информация трябва да бъде преразгледана. Тя просто не е зряла идея. Иначе съм съгласен с много неща, например решението за квалифицирания инвеститор, дефиницията на мифите, възприета в случая – Институцията по происход е много е, важна, кога става въпрос за облигации, дори когато седалището, например, е в друга страна. Това е приемливо. Това означава, че възприемаме пазара съвсем насериозно. Една институция е, емитира някакви ценни книжа, намесва се посредник, който предлага тези ценни книжа. В крайна сметка, кой отговаря за издаването на проспекта? Този, който е в началото на, на емисията или последната брънка от веригата? Този, който ползва проспекта като посредник. Ако проспекта се ползва с одобрението на първия емитент, тогава, според мен, има такава съдебна практика, струва ми се, въпреки че аз не съм юрист, тогава първият емитент остава отговорен за проспекта. Но ако няма такова одобрение и ако нещо е променено по пътя на тази верига, отговорността съответно трябва да се пренесе към Посредника. Какъв е срока на валидност на проспекта? Това е другия въпрос. Комисията предлага този срок да бъде удължен от 12 на 24 месеца. Според мен това е съвсем уместно и това ще улесни нещата. Във всички случаи ще се намалят разходите. Очевидно, когато се въведе продукт на пазара, може да има последващи адаптации. Съвета иска да постигне консенсус преди края на годината и за това всъщност се, са се върнали на срока от 12 месеца. Сега нека да се върне на базалския процес. Значи, ако си един проспект, след 2-3 години ще се предвиди нов проспект и в такъв случай може да използва базовия проспект с някои промени. Тогава този базов проспект може да трае 36 месеца, а не 24. Но съветът тук е критичен и ще трябва да обсъдим този въпрос с тях. Още две-три неща намирам за похвално че в случая, когато фирма прави емисии само за собствените си сътрудници, тази фирма трябва да отговори на упростени изисквания. Съгласен сме с това. Много е добре също, че се предвижда клауза за съразмерност за малките и средни предприятия, за да се упростят нещата. Както вече казах, съвета се опитва, така както и по цяла друга поредица проекти, да приключи възможно най-бързо до консенсус. Не се събират министрите на финансите и е възможно тази директива по проспектите да е в техния дневен ред, така че може би ще се опитат да постигнат някакво решение с мнозинство. Трябва да кажа, че не разбирам цялото това вълнение в съвета, защо толкова много искат е, консенсус, това няма да може да позволи бързо решение. Мисля, че трябва да си разглеждаме нещата според нашия собствен график. Може да се стигне и до тристранна среща. Така че амбициозните цели на съвета да приключат с еди колко си проекта до края на годината, всъщност не са оправдани. Ние предлагаме доклада да бъде предаден на 26 и 27, на 22 февруари е, е срока за измененията и в края на месец март можем да гласуваме в комисията. Um, the EPP Shadow Rapporteur, Mr. Feo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Благодаря, господин председателю. Директивата за проспектите има две основни цели. От една страна защита на инвеститорите, от друга страна ефективността на пазара. Тези две цели могат да се разглеждат е, според принципа на прозрачност. Именно в този смисъл изразявам някои резерви във връзка с тази защита. Дали става въпрос а, е, някакъв вид посредничество? Защото е възможно в момента на приемането да е, Става въпрос за цели пакети продукти. И те не представляват кой знае какъв политически проблем. Така могат да се издават е, ценни книжа и ще се намалят административните такси, а това е изключително важно в период на криза – Що се отнася до някои по-специфични аспекти, бих казал, че има ясни мерки, свързани с общностната логика, целяща законодателната хармонизация и преминаваща през информацията, която се предоставя на служителите съществуват и други мерки, които трябва леко да се променят от юридическа гледна точка в подробностите им, именно когато тези мерки засягат държавата на происхода, както и други мерки, които обаче подигат известни съмнения у мен. Например, липсата на задължение за издаването на проспекта в ситуация на препродажба когато има препродажба, това всъщност отговаря на ново предлагане и това променя системата на отговорността. Това е важно. Това е важно за определенето на правната система. Освен това, искам да се знае, че относно естеството на това предложение, бих казал, че изложението на обосновката трябва да си остане едно изложение на, на мотивите. Това не може да замести един проспект. Искам да уточня също така, че съм напълно съгласен с това, което каза господин Клинц за сроковете на валидност на проспекта. и регистрационните документи. Трябва да има равновесие между предлаганите срокове. Предложението за 36 месеца е ясно предложение, то е положително предложение. И накрая сроковете за публикации на а, изменения, които трябва да бъдат приети във възможно най-дълъг срок, т.е. до края на операцията на предлагане на съответния продукт. Мисля, че задачата пред нас е доста трудна. Сигурно няма да успеем да постигнем консенсус. Thank you very much, Mr. Um, I believe uh, Catherine Stiller now. Catherine Stiller. It's Um, thank you to the... Казвам се Стайлър. Благодаря. Благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка. Мисля, че господин Клинц наистина много ясно очерта основните моменти и за унези от нас, които не са запознати с тази тема. Много добре разказахте всичко. Три момента на тази първоначална дискусия. Относно казаното от колегите. Трябва да е ясно, че отговорността за тази информация трябва да бъде носена от документа. И когато се стигне до резюмето, то трябва да бъде максимално полезно. То не може да замени документа. Знам, че няма да има ограничения за броя думи, Вече трябва да е много ясно, че трябва да бъде ясно, не ясен английски щях да кажа, но имам предвид ясен език, максимално ясен. Що се отнася до каскадата на дребно. такива случаи проспект е особено важен и този член всъщност ще гарантира актуализацията. В зависимост от това дали ценните книжа са пуснати на регулиран пазар или не. Но 16-ти член всъщност е много важен. Що се отнася до удължаване на периода на валидност? Трябва да ме поубедите още малко. Тези 12 месеца, които се дават за отчет, е, които да бъдат увеличени на 24 месеца, не знам. Аз лично се притеснявам, защото инвеститорите може да са изправени пред един оригинален проспект, който да бъде придружен от допълваща информация, което усложнява анализа. Така че има проблем там и трябва да бъда доубедена по този въпрос. Що се отнася и до припсовете, важно е това, което правим при едни е, правила да бъде записано и при други. И връзката с припс е много важна. Благодаря ви за тази дискусия. Съжалявам, че толкова малко останахме. Но не е нужно да има голям брой. Все пак присъстващи. Благодаря, Катрин. Госпожа Георги. Köszönöm szépen, én is köszönöm a raportőrnek és minden eddigi megszólalónak a gondolatait. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за представените идеи. Всичко, което бе казано до тук, ми изглежда съвсем полезно. Искам да добавя две съображения. Първо, за резюмето на информацията. Господин Клинц вече спомена, че в предложението на комисията нещата не са съвсем ясни. Би било важно да поясним какво представлява резюмето. Би било важно резюмето да не е на технически език, а да е на разбираем език за всеки. Другото ми съображение е следното. Става въпрос за самия документ, за проспекта и отговорността за него. Докъде трябва да се простира тази отговорност? Предложението на комисията разширява това поле на отговорността на практика до всичко. Например, ако се вземе решение, което е неоснователно, защото информацията в проспекта не е достатъчно ясна или объркваща, това не би било достатъчно. Би било добре, ако отговорността засяга всеки елемент от проспекта, всяко едно изречение. Мисля, че така могат да се защитат инвеститорите. Благодаря. И аз благодаря. Okay. Ja, ich danke allen Kollegen für ihre Anmerkungen. Ich благодаря на всички колеги за изказаните забележки. Аз не съм песимист, както нашия португалски колега. Не мисля, че няма да успеем да намерим компромис. Или просто не съм добре разбрал това, което казахте. Мисля, че парламента ще намери консенсус. Ако има тристранна среща, ще успеем да се споразумеем и да намерим нещо, което да отговаря на нашите идеи. В крайна сметка бъдещето ще покаже. Ние сега имаме вече повече влияние, повече права от влизането в сила на Лисабонския договор, така че не трябва да се отказваме твърде рано. Въпросите, повдигнати тук, трябва да бъдат разгледани отново ще говорим подробно по тях. Много се радвам, че сме съгласни по целите. Искаме да подобрим вътрешния пазар, искаме да защитим по-добре инвеститорите и искаме по-малко бюрокрация, а не повече бюрокрация. Като се имат предвид тези цели, сега вече трябва да се опитаме да изградим това предложение с оглед на тези цели. И така графика. 26 януари за проекто доклада. 22 февруари, краен срок за изменения. 16 март обсъждане на измененията и след това гласуване през март. Благодаря. Right. We now turn to the... Преминаваме към 18 точка от дневния ред. доклада на Дейвид Каза, незадължително и временно прилагане механизма за моначисляване, връзка за доставка на някои стоки и услуги, при които съществува риск за измами. Господин Каза, имате думата. Um, colleagues, the Предложението е свързано с една възможност държавите членки да въведат механизма за самоначисляване, за да може да се борим с конкретните форми на ДДС, измами като липсващ търговец или верижната измама. Извинете, моля за тишина. Измамите са свързани, разбира се, с голямо безпокойство от държавите членки, защото те оказват а, отрицателно въздействие върху приходите на държавите членки и това е най-сериозната форма. Това се нарича верижна измама. Тя се организира с стоки, които лесно се транспортират, имат висока стойност. Но стига и до сектор услугите. И това, което ни притеснява, е тяхното откриване, особено що се отнася до а, търговията с емисии. Става дума за фрактурирано плащане. Например, когато две фирми търгуват помежду си, доставчика начислява ДДС на клиента и след това това ДДС трябва да влезе в хазната. Клиента в този случай си получава обратно ДДС-то, т.е. това е ДДС начислено в предходен етап от неговата хазна. И тогава крайният потребител носи е, тежеста за плащане на ДДС, тъй като това не е подлежащо на ДДС облагане лице и той не може да си изтегли ДДС-то от хазната. Обаче, по време на вътрешно на търговия между две фирми, по настоящата система на ДДС не се начислява ДДС от е, доставчика, така че има стоки, които преминават без начислено ДДС от една държава членка в друга. Що се отнася до липсващ търговец, тогава се получава ДДС от клиента, що се отнася до вътрешна продажба, без да плаща ДДС-то на хазната. Същите услуги, посредством различни транзакции, преминават от една държава членка в друга. И има някакъв липсващ търговец, който винаги таксува ДДС, но не плаща ДДС в държавата и по този начин държавата губи дължения е данък за една единствена стока многократно. И това е верижно, затова е термина верижен. Такива измами се правят от професионални престъпници и държави член като Обединеното кралство твърдят, че верижната измама води до 24% от всички измами с ДДС. Важно е това да се наложи на фона на недостатъчното събиране на ДДС. Затова комисията излезе с едно проучване, в което се казва, че това недосъбиране води от 90 е до 113 милиарда евро за периода 2000-2006 година. Търговията с емисии в Европейския съюз между данъчно задължени лица става само електронно и това е доставка на услуги. Дължи се данъка там, където е седалището на фирмата. Купуват се е, въглеродни кредити от друга държава членка, които се продават след това на други бизнеси в държавата членка на цена, която включва ДДС. Липсващите търговци не изплащат ДДС-то в хазната и голямата част от а, а, всички тези обмени са станали 2003. Затова има и предложение на комисията да се предприемат дейности, за да може е, търговията с емисии да влезе в е, системата за самоначисляване. От сега до 2012 около 90-95% от емисиите са предоставени от националното правителство на основните замърсители. 5-10% от тези емисии се търгуват по Киото от 13-та година. Голямата част от тях ще бъдат търгувани. Операторите по схемата за търговия с емисии могат да търгуват по няколко начина. Първо, в частен план, като прехвърлят своите квоти вътре в страната и извън нея, или пък като използвате частни фирми, или пък на пазара, т.е. борсово извън борсово. На една от а, климатичните борси. Все още не е развит обаче въглеродния пазар. До 31 декември 2014 година и за минимален период от две години държавите членки трябва да въведат системата за самоначисляване, като са записани в списъка различните видове стоки и услуги. Механизма за начисляване дава фирмите за регистрирани по ДДС да продават на друга фирма по ДДС и да не се начислява ДДС. ДДС-то се начислява само ако се продава на потребител, който не е регистриран по ДДС или това е крайен потребител. Всички данъци, които се дължат по продукта, се концентрират в последното данъчно задължено лице, което не може да иска връщане на данъка, защото никога не е плащало данък. Така че няма възможност за верижна измама. Три стоки ще се наложат с такъв механизъм преди прилагането на тази система за самоначисляване, държавите членки трябва да въведат и да приложат определени мерки. Те включват задължение за отчетност за всички данъчно задължени лица, последващи действия след принципа за самоначисляване и оценка на резултатите от прилагането на системата. Държавите членки трябва да информират Европейската комисия за тези мерки и трябва да докладват за ефикасността и ефективността на тази система. Аз подкрепям предложението на комисията, също така обаче смятам, че са необходими някои промени. На първо място, и това е петото ми изменение, трябва да се поясни, че прилагането на този механизъм за самоначисляване трябва да се насочи само при сделки фирма-фирма, които включват данъчно задължени лица. Що се отнася до стоките и услугите по този механизъм и когато една държава членка реши да използва този вариант, то тогава вече това трябва да е задължително и за схемата за търговия с емисии. Това е изключително важно в тази сфера. Следващите изменения казват, че там, където се реши да се използва тази система за самоначисляване, трябва да се включат сертификати за парникови газове и така нататък, защото от 18-та година нататък голямата част от квотите ще бъдат търгувани. Поради голямата, големия размер квоти, които ще се тълкуват, потенциалната загуба при измами ще бъде огромна. Максимум 2 е добре, защото не е ясно как механизма за самоначисляване ще окаже въздействие върху други сфери или пък ще прехвърли измамите към други държави членки или други отрасли. 7 и 8 са свързани с задълженията на данъчно задължените лица, за да се намали минималната тежест за бизнеси. Държавите членки трябва да могат или да изискват отчитане транзакция по транзакция, или пък общ доклад на целия обем транзакции. Трето и девето изменение, за да има сравнимост, информацията, която получава и комисията, предлагам комисията по ДДС да бъде на разположение на държавите членки, които се консултират с нея, когато се определят критериите за ефикасност на системата и потенциалното въздействие върху измамите. Изменение 4.10. Там е записано, че Европейския парламент и съвета трябва да бъдат информирани за цялостната ефикасност и ефективност на механизма за самоначисляване са свързани с едно предложение, което комисията може да иска да направи в бъдеще. Европейската комисия трябва да се отчете пред парламента и съвета за ефикасността и ефективността на това прилагане на системата на механизма до юли 2014 година. Посредством тези предложения намерението ми е да засилим безопасността и надежността на схемата с друговия с емисии, като от друга страна намалим административната тежест за честния бизнес. Сигурен съм, че парламентът ще бъде напълно информиран за прилагането, макар и във временен план, на този механизъм за самоначисляване. Нямаме график. Не, извинете, ако искате, мога да спомена графика. Благодаря. Казва оратор. Благодаря, господин Каза. Оделе Лундвингсон? Не? А, ето ме. Извинете. Добър ден и от мен. Искам да благодаря на господин Каза, докладчика, за някои отлични идеи. Радвам се, че идеята е да се изясни директивата и особено да се фокусираме върху риска от измами, най-вече когато става дума за търговията с емисии. Имам няколко въпроси, най-вече въпроси по приложението. Мисля, че информацията в приложението идва от един списък, който се използва в Поединеното кралство. Как а, можем да включим тези стоки за целия Европейски съюз и всичките му държави членки? И защо? Освен това, каза се, че държавите членки трябва да представят информация, да ставят критериите за оценка, а тези критерии ще варират от една държава членка в друга. Така че се питам дали няма риск да бъде трудно да се сравнат резултатите от тези оценки и следователно ще бъде трудно най-общо да се нарисува една картина, какви биха били последствията да се въведе, да се въведе тази е, система за самоначисляване. Докладчикът представи своето изменение 10, което призвава комисията да изпрати доклад пред Европейския парламент и пред съвета. Питам се дали не може да изясним тази директива, като поискаме анализ на последствията. До какво би довел този механизъм, ако се въведе по отношение на стоки услуги, които са особено чувствителни, що се отнася до измамите. Благодаря ви. Надявам се на добро сътрудничество в бъдеще. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор. Улф Клинц. Благодаря. Аз нямам много неща да добавя. Искам да благодаря на господин Каза за неговата работа. Въпросът за ДДС измамите е на дневен ред отдавна. Никой не знае за какви суми става дума, но те са чувствителни. И въпросът е защо толкова време трябваше да се чака, преди да се предприемат мерки срещу това явление. Става дума за десетки милиони евро. Не всички държави членки обаче ще се включат. Изглежда само част от тях ще се включат тази схема. И аз се питам защо. И ние ще се върнем отново в нулева позиция, когато нищо не се прави. Идеята е да има механизъм за самоначисляване, т.е. този, който получава услугата, да декларира ДДС, а не този, който предоставя ам, услугата. Това променя а, веригата. Но аз не съм убеден, че това ще предотврати измамите, защото престъпниците са много находчиви. Дори при най-малката възможност те ще се възползват от нея. А има възможност една фирма, която получава стоки и услуги, да започне да купува това, да декларират ДДС-то, за продукт, който е освободен от ДДС. Дори ако продават продукта и не го използват за собствени цели, те трябва да го декларират. Но те могат да го декларират като придобит за собствена употреба и да си възстановят ДДС-то. Така че има най-различни вратички дори и при тази система. Трябва да направим така, че да не предизвикваме допълнителни административни изисквания и разходи, получателят на услугата трябва да направи всичко както трябва при декларирането на данъка. Това е наложително, защото в противен случай ще се отвори друга вратичка за измама. Отново, тук се поставят допълнителни изисквания за предоставяне на информация, като не е ясно какъв ще е ефекта, в крайна сметка кой е виновен за измамата. Дали това ще бъде доставчика на услугата или пък това ще бъде лицето, което получава услугата или пък някой друг – Имам пет или шест изменения, които предлагам и които, по мое мнение, могат да са полезни. Надявам се, че ще се договорим бързо с докладчика за окончателния текст и се надявам, че няма да имаме проблеми нито с съвета, нито с комисията. Благодаря ви. Госпожа Георгия. Благодаря, господин председател. Искам също да поздравя господин Каса за отличното му представене, както и за отличния материал, който ни представи. Това е трудна тема, но вие се справихте отлично. Искам да кажа две неща набързо. Тази сутрин ние говорихме за избягването на плащането на данъци. когато става дума за данъчни измами, за избягване на плащането на данъци, моите сънародници са доста находчиви. Същото се отнася и за верижните измами. Тук държавите членки имат възможността да избират до каква степен искат да използват механизма за самоначисляване на ДДС. Аз искам да удължа този е, списък, като включа и някои други продукти е, от сферата на информационните технологии, тъй като в е, Унгария има доста злоупотреби на тази категория продукти. Затова бих искал те да се включат в списъка. И още един коментар. Господин Клинц каза, че трябва да не допуснем увеличаване на административната тежест и да не допуснем създаването на повече бюрокрация. Искам да попитам тук докладчика дали има някакъв прак на стойност, под който да не се въвежда механизъм за самоначисляване, но над който ще трябва да се прилага този механизъм. Доколкото разбирам, в Германия се предлагат 5000 като най-низка стойност. Какво е мнението на докладчика? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, с които работих през последните седмици при изготвянето на първия вариант на доклада ми. Да, действително тук става дума за измами. И колкото и да се опитваме, измамите няма да изчезнат. Ние говорим за измами от години, както подчертае господин Клинц. Колкото и да се опитваме, няма да можем изцяло да примахнем измамите. Трябва обаче да намалим възможностите за измами. Бяха направени няколко предложения от колегите и аз съм съгласен с тях. Сега трябва да видим какви допълнителни изменения могат да бъдат внесени, за да сме сигурни, че това, което правим, няма да създава допълнителна тежест за бизнеса под формата на административни или финансови пречки. Относно предложението за поставянето на прак, да, знам, че в Обединеното кралство има такъв прак. Е, това е въпрос, който можем да обмислим. Оценката на този пилотен проект, е, който е възможност, от която могат или не могат да се възползват държавите членки по своя осмотрение трябва да ни покаже как действа механизма. Най-накрая ще се направи окончателна оценка преди постоянното въвеждане на механизма. Ние искаме парламента да бъде информиран и да сме наясно с забелязаните проблеми. Нека първо да видим как ще действа механизма, след което този механизъм да бъде направен максимално достъпен за бизнеса. Проблемите, които бяха поставени днес тук, са ми споменавани и преди. Искам да благодаря а, на комисията, на съвета, на... Необходимо е действително да се защити бизнеса срещу всяко негативно влияние, което може да проистече от е, това предложение. Is it working now? The, uh, the 8th of December is the... 8 декември е крайен срок за предлагане на предложения за изменения. 11 януари ще бъде обсъждане тези изменения с гласуване в ЕКОН на 27 януари 2010 година. И това ни доведе до края на нашия ден. Следващото задание ще се проведе другия понеделник в 2 часа следовят. Ще се видим с господин Трише от Европейската централна банка. Благодаря ви.